И така преминаваме към обясненията на вота. Започваме с резолюцията за положението в Украина и състоянието на отношенията между Европейския съюз и Русия. Първи думата има госпожа Джуфрита за една минута. Имате думата. Благодаря ви. Гласувах за резолюцията, тъй като трябва да се положат необходимите усилия за продължаване на диалога между Украина и Русия. Санкциите не могат да заменят политическия диалог. Всички сме съгласни с този факт. Ето защо следва да се намери някакъв изход на кризата с запазване на всички възможни канали за комуникация. В случай на положителен изход може да се преразгледат санкциите и тук мисля особено разбира се санкциите в областта на селското стопанство. Председателят моли ораторът да намали скоростта. Разгледахме декларацията на комисарият Чолус, но смятам, че имаме нужда от конкретни и ясни предложения, за да може всяка държава членка да се възползва от помощ съгласно особеностите на нейното производство. Ясно е, че средствата, с които разполагаме, са недостатъчни и те трябва следва да бъдат увеличени. Ще ви дам за пример Италия. В Италия вече има загуби в размер на 200 милиона евро. Благодаря ви. Думата има госпожа Загорска. Грация, президенте. Е, Благодаря ви, господин председател. Бих искала да обясня защо, за съжаление, не подкрепихме тази резолюция, се въздържахме. Разбира се, че е важна резолюцията. Ние споделяме всички притеснения, и се чувстваме много близки до украинския народ. Подкрепяме а, необходимостта от помощ и подкрепа. Да не забравяме обаче енергийния сектор това отношение се говори за отмяна на споразумението сключено с Русия, включително и споразумението за Южен поток. За това, за съжаление, не можем да подкрепим резолюцията. Решението трябва да бъде политическо. Благодаря ви, госпожо Гардини, госпожа Зданок. Сенкичия. Благодаря, господин председател. Аз гласувах против. Сигурна съм, че има колеги, които ще продължат подобни текстове, които са доста еднозначни, еднолинейни. Един пример само. Има доклади от Amnesty International, в който се казва, че, че украинското правителство нарушава човешките права в рамките на техните операции. Първоначалният текст от параграф 2 на нашата резолюция прави препратка към тези доклади и говори за нарушаване, за нарушавания, извършване главно от сепаратистите и руските войници, но в някои случаи нарушения са извършени от правителствените а, сили. Това е, е погрешно представяне на ситуацията. За това ние гласувахме по този начин. Благодаря. А сега господин Пятикайнен. Госпожа Пятикайнен. Арвоша президент, minä puolestaan äänestin tämän päätös. Благодаря ви, госпожо председател. Аз гласувах за резолюцията и се радвам, че Европейският съюз ще има най-накрая единен глас в областта на външната политика. Нуждаем се от последователна външна политика на Европейския съюз, съсредоточена върху спазването на основните права, предотвратяването на военни конфликти и сътрудничество в съседните на Европейския съюз региони. Или казано с други и сътрудничество и с Русия трябва да стабилизираме отношенията си с тази страна, защото никой не иска да, да бъдем врагове. И по отношение на кризата в Украина, мисля, че тя действа в момента по същия начин за нашата външна политика, както подейства финансовата криза за економиката ни. Тоест, трябва да имаме единна позиция, независимо да, от това, че има разминаване становището ни по конкретни въпроси. И смятам, че до момента политиката ни действа, по отношение на Украина действа добре. Благодаря ви. А сега продължавам с обяснението на вота за изпухването на епидемия от Ебола. Първо думата Заповска. Европски парламент приял ясно благодаря ви. Приветствам факта, че Европейския парламент прие ясна позиция по отношение на епидемията от Ебола. Това е изключително сложна криза. Тя има економически и социални последици. Тази епидемия ще продължи дори и след като първичния риск бъде отстранен. Това не е само проблем на Западна Африка, това е проблем за всички ни. Необходимо е да подкрепим ускореното развитие на нови лекарствени продукти. Същевременно трябва да се поставят съответните региони под карантина. Поставянето под карантина обаче е ефективно само когато местното население има вяра в правителството си и в медицинския персонал. Това обаче не е така в Либерия. Затова Европейския съюз трябва да използва всички дипломатически канали, за да може да се стабилизира политическата ситуация в Либерия. Благодаря госпожа Пиети Кайнен. Arvoisa parlamentin puheenjohtaja. Благодаря. рисковете за здравето. Не би трябвало да се използват за това да се плашат хората. А, особено в глобализиран свят, където хората и стоките се движат свободно. До а, здравните рискове са рискове с, от глобално естество. Ето защо Европейския съюз трябва да укрепи своите дейности, да работи за ефективното отстраняване на тези здравни рискове. Що се отнася до мерките взети срещу вируса Епола. Смятам, че мерките не са достатъчни. Европейския съюз трябва да създаде една система за бързо реагиране по отношение на всички инфекциозни болести. Благодаря. Продължаваме с обяснение на квота за Сирия и Ирак. Първият оратор е госпожа Арнато. Една минута. Мерси, мадам. Благодаря госпожо председател. Радвам се, че най-накрая обърнахме внимание на съдбата на младсинствата и в частност на християните в Близкия изток. Но съжалявам, че толкова късно се появи този наш интерес при положение, че положението се влушава непрестанно от американската намес през 2013, 2003 година насам. а исламистските милици и други военни формирования, които действат в Ирак и Сирия, са много опасни. Питам се как можем да, да, се, да се борим срещу ИДИЛ при положение, че подкрепяме други исламистски формирования в Ирак. Едновременно с това е ясно, че Исламската държава се подкрепя се, се ползва от международна под... се, се възползва от подкрепа на различни арабски страни. Така че Европейският съюз трябва да започне цялостна кампания за борба с всички ислямистски милици и военни формирования в тясно сътрудничество с иракското правителство. Благодаря ви. Думата им Доц. Благодаря ви, госпожо председател. Всички ние сме шокирани от варварските убийства, които се случват напоследък в Близкия изток. А, говорих с някои а, от семействата на най-засегнатите. Алан Хенинг а, също е изправен пред а, заплаха. Убийствата сред християнската общност в Сирия и Ирак също са обезпокояващи. Задължително е Европейския съюз да предприеме ефективни мерки, за да защити християните, които са младсинство в Близкия изток. Не трябва да забравяме и а, скорошната случка с Ван Саид. А, той представляваше а, моят избирателен регион от 79 до 2004 година. Той беше посланник на християните и горещ защитник на всички в Северна Ирландия. Той а, искаше да има мир в нашия избирателен регион. В а, и, Северна Ирландия нищо няма да бъде същото без него. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Петир. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Podržala sam... Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих тази резолюция. През последните месеци Близкия изток има увеличено нарушаване на човешките права, има убийства, особено християнските общности са заплашени. 1,2 милиона е, хора са прогонени от родните си места. Луис Сако, патриархът, каза, че един такъв ислям трябва да се осъди, да се заклейми от всички мюсюлмани. Много сме загрижени от развитията в Близкия изток, Ирак и Сирия. Ясно е, че свободата на вероисповеданието е въпрос на човешкото достоинство. Всяка идеология, която забранява тази свобода, е осъдена на опадък. Господин Шогъл, благодаря ви, госпожо председател. Положението в Ирак и Сирия представлява огромно геополитическо предизвикателство в региона и отвъд него. Освен това, сме се сблъскваме с една огромна хуманитарна криза, която особено страдат различни етнически, религиозни общности и жените, които са особен, в особена степен жертва на зверствата Важно е да има координация на действията на международно равнище и също така е важно да се осъжда по възможно най-автор начин дейността на исламската държ... държава. Също така е важно да има диалог и сътрудничество между всички политически етнически групи в Ирак и създаването на новото правителство в Ирак е правилна стъпка в тази посока. Надяваме се за, бъдещи бъдещия Ирак да, основ... да основава дейността си на опит за приобщаване на всички етнически групи като правилни начин да управляване на страната. Благодаря ви и накрая последният оратор по тази тема госпожа Заборска. Благодаря ви, госпожо председател. Първоначалното предложение за резолюция за положението в Ирак и Сирия изобщо не упоменаваше християните, а те са обект на насилие и на преследване от страна на ИДИЛ. Междувременно се успяхме да включим два параграфа за християнските младсинства в тази област. Затова бих искала да поздравя всички за използвания подход – Радвам се, че най-накрая Европейския парламент успя да изрази солидарност с християнската общност, които с християнска общност, която е заплашвана на собствената си територия. Тази заплаха е свързана с вероисповеданието и вярванията на тези хора. Тези хора са принудени да станат бежанци. Радвам се, че успяхме да поставим акцента върху тяхното страдание. Настоящата резолюция може да бъде първата стъпка за връщането обратно на християните на техните земи. Благодаря ви. Сега преминаваме към обясненията на гласуванията за положението в Либия. Един оратор, господин Шауфхаусер. Мерси, мадам Благодаря, госпожо председател нашата група и аз самият гласувах за тази резолюция, защото тя се има предвид катастрофалното положение в Либия и също така се спира на някои от проблемите, с които сме запознати, на които пак трябва ще повторим, а именно наличието на оръжие, действието на туристически организации и силният миграционен поток към италианските бъкове. При след това бихме желали в тази резолюция да се подчертае по-силно ролята изиграна от Франция и на НАТО, които за нещастие доведоха Либия до тази катастрофална ситуация. Също така бихме желали в резолюцията да се подчертае, че Либия преди всичко жертва на хаотичната дипломат, политика на Европейски съюз и на западните страни като цяло и че в момента няма дългосрочно устойчиво решение за Либия. Благодаря ви. Сега продължаваме с обяснението на гласуването за резолюцията за положението в Израел и Палестиния. Първи думата има господин Карте. I vote... Благодаря. Аз гласувах против тази резолюция за Палестина, защото смятам, че тя изпла... изпраща сигнал за Израел да продължи своята кампания против хората от Палестина. Смятам, че хората в Европа ще са разочаровани да разберат, че включително ирландските депутати са подкрепили резолюция, която се застъпва за освобождаване на на палестинските представители би трябвало да се застъпи тази резолюция за това всички престъпления по време на израелската агресия да бъдат разследвани. Би трябвало е, споразумението с Израел е, да бъде замразено. Имаме нужда от проекти, проекти е, бяха проведени в Газа, включително е, субсидирани от Европейския съюз, а резултатите от тези проекти бяха разрушени от Израел. Резолюцията е символ на бездействие е, спрямо войната срещу палестинските, палестинския народ. Госпожа Доц. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че има няколко аспекта, които трябва да представляват сърцевината на отговора на този парламент за случващото се в региона. Първо, Необходимо е да защитим суверенното право на Израел да защитава границите си и гражданите си от тероризма. Но не трябва да забравяме и тези, които страдат а, в ивицата Газа. Това е прекия резултат от цялата операция. Необходимо е да вземем действия, за да помогнем. Второ, трябва да признаем, че последствията от защитата се отразяват на безопасността на еврейската общност извън а, тази ивица. А, в Обединеното кралство имаше над 250 докладвани случая за насилие над а, членове на еврейската общност само през юли. Ние като парламент и европейски депутати трябва да изпратим ясно послание в Европа, което да гласи, че а, толерантността към другите религии никога не е била по-важна от сега. Благодаря, господин Уртасун. Благодаря ви. Европейският парламент би следвало да осъди незабавно случващото се в ивицата Газа това е, представлява едно истинско престъпление, извършено от държавата Израел в ивицата Газа. Там хора се избиват безнаказано и Европейския съюз не може да се примирява с това по недопустимо положение. Действията на Европейския съюз е прекалено слаби и прекалено недостатъчни, затова ние гласувахме против резолюцията. На първо място трябва да искаме от Израел да сложи край на окупацията, на второ място да се сложи край на незаконните колонии, които допринасят за окупацията. Трябва да се настоява също така за освобождаването на незаконно съдържаните представители на палестинската автономия. И накрая крайно време е да започнат разследвания срещу израелски държавници за извършване на престъпления срещу чове... човечеството и трябва да се сложи край на финансирането на проекти с европейски средства, които се разрушават от израелската държава. Трябва да използваме всички дипломатични инструменти, които са наше разположение, за да сложим край на насилието в ивицата Каза. Благодаря ви, с това приключва обяснението на вота. За днес имам едно съобщение. Получихме съобщение, съобщение за позицията на комисията на, на, на съвета, извинете, на първо четене. Заглавието ще бъде записано в протокола от нашето заседание и тримесечният срок, в който Европейският парламент трябва да излезе за своята позиция, започва да тече утре 19 септември 2014 година. Протокол